hinsetzen, meine Damen und Herren, können wir auch nicht abstimmen. Госпожи и господа, ако не заемете местата си, няма да можем и да гласуваме. Писмена декларация внесена от колегите Пападополо, Ферейра, Хигинс, Парванова, Ромева и Руеда за въвеждането на Европейска седмица за увеличаване на осведомеността за... за инфарктите. Съгласно член 23 от правилника за дейността. Тази декларация ще бъде предоставена на адресатите, ще бъде публикувана и след заседанието. Думата има госпожа Пападополо. Благодаря, господин председател. Много високо ценя колегите си Хигинс и Парванова, Ромева и Руеда, Ферейра, както и всички останали членове на Европейския парламент, които заедно с нас подписаха писмена декларация 11 за въвеждането на Европейска седмица за повишаване на осведомеността по този проблем. Около 500 000 души всяка година страдат от спиране на сърдечната дейност. Ако се предприемат подходящите мерки, броят на оцелелите може да се увеличи 2 до 3 пъти. Скъпи приятели, заедно можем да променим нещата, заедно можем да увеличим броя на оцелелите, можем да спасим до 100 000 човешки живота тук в Европа всяка година. Благодаря, папа Frau